познаем с него. Трето, приемане на протоколите от е, заседанията на 15 септември и 23 септември. Не виждам възражения, значи се приемат и те. Не виждам други желащи да се изкажат. И сега по четвърта точка бих искала най-сърдечно да приветствам някогашния колега и сега уважаемия господин министр е, е, Георге Катругалус, Катругалус, Катругалус гръцкия министр на труда, бившия и настоящия такъв. Поканили сме го в нашата комисия Добре е дошъл сред нас. Радваме се, че е, си тук. Имаме на разположение един час, в който да говорим как изглежда положението в Гърция и то не само по отношение на економиката и заетостта, но и впечатленията ти от е, новото гръцко правителство, какви са възможностите, шансовете след подписане на третия меморандум и това, което особено не занимава, разбира се, е новието законодателство, свързано с заетостта, което е, след преговори с институциите трябва да се изпълнява и със съдействието на МОД е, започват е, преговори по, всъщност по него през октомври и до началото на годината трябва да е готов, са готови тези нови закони. Моят въпрос към Джордж е как изглеждат очакванията на европейско равнище по отношение на този, това ново законодателство след е, промените в Гърция в последното време и как това ще се отрази на другите европейски страни и общо на правата на работещи, работещите в е, Европейския съюз. Тази история, която е така изолирана в Гърция, дали ще има някакви последствия е, по-широк европейски план. И така, е, Джордж, е, господин министр, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е и чест и удоволствие да бъда сред вас. Знаете, че бях член на Европейския парламент, бях избран и напуснах, отказах се от мястото си, което дойде новото правителство, за да се присъедине първо като министър на вътрешните работи и след това на труда. Защо съм тук? Не толкова да говоря за Гърция. Смята се, че по въпроси на заетостта Гърция, и не само в тях, Гърция е всъщност е огледало, в Гърция се оглежда бъдещето на Европа. Как ще Какви са доводите ми е, за това? Е, това е някакво твърдение, което може би ви звучи абсурдно, но ще ви дам е, доводи. Първо, Гърция в рамките на първите две програми за адаптация и меморандума всъщност беше един експеримент в социално инженерство един експеримент с, с забележителни измерения. Мерките бяха економии и дерегулиране, но интензитета на мерките беше е, страшното. Ако този експеримент беше успял, Гърция щеше да стане един е, целта на, на е, мечтата на 70, те един е, рай на неолиберализма. всъщност, както разбрахте, тя се превърна в ужасен провал. Вижте показателите, економическите, социални. Загубили сме една четвърт от националното богатство, от БВП. Безработицата 26%, 55% сред младежите. Работниците са загубили повече от една четвърта от е, доходите си, една четвърт от доходите си. Тук говорим не само за економически показатели, а за социална, човешка трагедия и мизерия и бедност. Този проблем се корени в европейски социален модел и в много отношения именно в нарушение на основни социални права. Вече имаме 6 решения на Европейската комисия по социални права на Зорния комитет на Европейската социална харта, според които програмите за адаптация са наруш... с нарушение редица членове от Европейската социална харта. Неодавна, миналата седмица, на 8 октомври, излезе втория доклад на комисията по Конвенцията на ООН по економическите, социални и граждански права. Отново там е, се констатира, че именно мерките за затягане на коланите економите нарушават основни социални права. И освен това, специалният доклад на ОНЕ по ефектите, въздействието на външния задължнялост и други свързани с това международни финансови задължения на държавите върху упражняване на човешките права, економически, социални и културни такива. В този доклад с много подробности се изтъкват редица нарушения на международни документи и договори, свързани с е, социални права. Положението на ниво трудови отношения също е катастрофално. Социалният диалог е погребан в Гърция. Нямаме национално е, групово договаряне. Имахме около 200 000 секторни, отраслови договори, сега имаме само 10, точно защото законодателството именно имаше за цел да дерегулира и да не насърчава тези групови, груповото договаряне. Освен това, сега е невъзможно социалните фактори да обсъждат и да се споразумяват по минималните средство за плащане на национално равнище. Това е, а, а това е всъщност, трябва да бъде така по закон. Мога да ви дам много други примери. Опитваме се да коригираме тези неща, не само на ниво институции. Например, опитахме се да решим проблема с безработицата, като лансирахме програми, според които до 2016 да да предложим работа на около 200 000 безработни. Разбира се, това няма да реши проблема. Както казах, е, преди 25% от нашата работна сила е на улицата. Това е около 12 милиона и 200 хиляди безработни, от които 8, 800 хиляди са дългосрочно безработни. Но Целта на моето посещение тук и нашия разговор е да говоря за институционалните аспекти на това положение, защото то се отнася в известна степен и за всички други европейски страни. И сега стигам до втория довод на твърдението, което направих преди, че ние в нас се оглежда бъдещето на Европа, Гърция. Последното, последният меморандум за разбирателство не включва изчерпателен списък на законодателни мерки, които трябва да се вземат в Гърция. То и просто ни задължава да законотворчествуваме в тази област, според най-добрата международна, най-добрата международна европейска практика. Очевидно е, че ако дефинираме най- като най-добра европейска практика е, разширеното дерегулиране, това което, за което ще се гласува утре в Атина, ще стане, ще превърне в закон в Мадрид, Рим и Париж? Така че, като европейски институции, особено Европейския парламент, трябва да следим много отблизо тези преговори. Успяхме да включим в меморандума следното. МОД да бъде един вид консултант, институционален професионална консултантска е, така, е, център в тази процедура и аз ще приканя вашата комисия да надзирава по начин, целият процес по начин, който вие ще си изберете. Не като партньор, като участник, а като европейска институция, която проявява интерес и която, е, така, която се държи да, да дефинира най-добрите европейски практики. Ако научихме нещо по време на тези преговори, то е, че не можем да имаме социална Гърция в неолиберална Европа. И това се отнася не само до Гърция, а до всяка друга държава членка. Ето защо трябва да намерим начини не само да укрепим социалното изменение на економическото управление, но и да намерим нови инструменти, нови средства на социал, за социално управление. Положителни стъпки са направени в последните месеци в тази посока. Например, за пръв път Комисията излезе с доклад по социалното въздействие, социалния ефект върху програмата, социалната програма за адаптиране в Гърция. Ще огледаме внимателно. Харесва ни в нея ангажираността на Юнкер, че новото социално законодателство, свързано с социалния минимум, предстои следващата пролет. Но преди всичко ние подкрепихме неодавнаща инициатива на председателството, на Люксембургското председателство. според което ще се създаде еврогрупа на министрите на труда, която да е равнопоставена с еврогрупата на финансовите министри, които да имат отговорност да обсъждат, да договарят не само програмите за адаптация и актуализация, но всички, цялата всички политики свързани с заетостта в еврозоната. Мисля, че е добре да има такава институция. Би било абсурдно да си министър на финансите, който да обсъжда и одобрява нашите програми на е, адаптация, актуализация, програмите за социална е, сигурност. Без това да се прави в колегиум от е, ресорни министри. Можем да си мислим дори за някакво общо заседание на общ формат министри на финансите и труда, когато се обсъждат такива конкретни въпроси, както с Гърция, да участват и двата. Един вид е, е, так, так, подобни джамбо съвети са се провеждали и в е, миналото, така че примера може да бъде последен. Не е, говорих много за това какво правим в Гърция в момента, но съм готов да отговоря на вашия въпрос. Посланието ни за в момента е, че не трябва да действаме изолирано. Трябва да градим нови средства, нови инструменти за социално управление. И по-конкретно да укрепим социалното измерение. Това бъдещето на европейската идея е залогът на всичко това. Ако продължим този процес на бавно делегитимизация на европейската мечта, в бъдеще може би самия Европейски съюз ще е изглежда ужасно, т.е. чака го много мрачно бъдеще. Благодаря. Благодаря, скъпи Джордж, господин, уважаеми господин министре. Ние ще започнем. Процедурата тук е, ви е позната, че започнем с координаторите. Първият кръг въпроси, след това Разбира се, обаче ще трябва да поставим е, регламент не повече от минута и половина и ще започне с НП. Дъното Язовлецка има думата от, за НП. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panie Ministrze, że zechciał Pan przybyć do nas i podzielić się e, doświadczeniami i sytuacją. Благодаря за това, че ни е, докладвахте за положението в Гърция. Трябва да кажа, че не съм съгласна с вашата оценка на ситуацията в Гърция. Говорите за това бъдеще огледало на Европа. Не съм съгласна, че така ще изглежда Европа, защото е, наистина има държави в Европа, където положението е не по-леко, отколкото в Гърция, но смятам, че би трябвало да се ангажираме повече с е, и да обсъждаме проблемите с социалните партньори, с социалния партньор, за да може ролята на социалните партньори да, да се промени някак. Те да имат за задача не само да се борят за по-високи заплащане, по-добро заплащано, но и за създава, възможности за създаване на нови работни места. И смятам, че това е добра възможност е, да се разгърне дейността на социалните партньори в интерес на и работодателите, и работещите, и работниците. И мисля, че Гърция би могла да бъде добър пример в това отношение за нас. Имаме подобни примери от други европейски страни и мисля, че това ще е най-здравословното решение, когато става дума за създаване на повече работни места. Янута Штайнбрук. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук и готов да отговаряте на въпросите. Споделям вашето преценка, а именно Гърция е, ще бъде огледало на бъдеща Европа. Преди 14 дни говорихме с представители на Международната организация по труда и стана дума, че развитието в Европа, например Гърция трябва да гледаме с особена загриженост, тъй като някога Европа беше континент, който излъчваше най-добрите примери в това отношение, но днес, днес Европа изостава сравнение с други региони в това отношение. В Еврогрупата министрите на труда хареса ми това, че трябва да бъдат равнопоставени с финансовите министри по значение и отговорности. Това трябваше да се случи преди няколко години и тогава много страдания щеше да бъде спестено на много граждани в Европа. Сега аз не бих искала да, да твърдя, че познавам положението в Гърция повече от Германия, но в известен смисъл е така, защото съм била многократно там. Държавите, които водят най-силен социален диалог, е, всъщност са тези страни, които са успешни економически. Два въпроса имам. В е, секторите, които няма вече такива е, е, групово договаряне, по-скоро това е риторичен въпрос. Целта на политиката на економия беше да се засили конкурентоспособността на Гърция. Но доволни ли сте от това? Има ли успехи в това отношение? 830 работни места бяха закрити, хиляди. Имате ли рецепта за това как могат да бъдат открити отново и това ли ще е рецепта на Гърция? Благодаря. Uh, thank you, Minister. Thank you very much. Благодаря, господин министр, за представянето. Няколко въпроса имам. Мога да кажа, че имаме късмет в моята страна да имаме по-висока заетост, откакто изобщо е водим статистика. Над 73% от населението е в трудова заетост и мисля, че всички искаме и останалата част от Европа да е така. В същото време 3% са се покачили само надниците, което не е лошо. Основното за този успех е подпомагането, което дава държавата на предприемачите. 85% от новите работни места идват от малки и дребни предприятия. Искам да ви попитам какво се случва в Гърция, за да може да насърчите предприемачеството и развитието на малки дружества, които да могат да се разраснат и да назначават нови лица, за да се облегчи безработица. Благодаря. Сега идва ред на Алде. Не виждам обаче никой от Алде. Тогава Лаура Аджея. ЕФТД. Окей. Е, Лаура Аджея. I'd Благодаря че сте тук днес, господин министр. Имам много въпроси, но не виждам смисъл. Каквото и да кажете, няма никакъв смисъл. Немското правителство ви използва като кукла а, на конци. По-добре ще е всички въпроси за Гърция да ги насоча към представителите на комисията, не представителите на Гърция. Смятате ли, че на някой в тази зала изобщо го интересува какво се случва в вашата страна, че някой го интересува самоубийствата и разрушаването на социалната тъка. Не. Чисто и просто искат повече пари от а, вашата страна, за да си подпрат банките. Какво правят гърците? Три пъти гласуват срещу бюджетните съкръщения, имаше и общи избори, и референдум всеки път се казва не на бюджетните съкръщения, наложени от Европейския съюз. А всъщност страната се разпродава, приватизацията е безпредседентна. Какъв е смисъл да гласувате, ако нищо не може да промените? Гърция се разпродава, демокрацията се разпродава. А вие идвате тук, искате Европейския съюз да ви подкрепи. Няма как да стане това. Ако искате да помогнете на страната си, ако искате да спаните Гърция на един вариант. Президента Оланд го каза. Трябва да приемете повече контрол от Европейския съюз или да го напуснете, за да може Гърция да е свободна, да може да защитите публичните услуги, работните места и благосостоянието. Има един нов свят, който ви очаква, ако отхвърлите оковите, които ви се налагат. Германия, европейските институции управляват Гърция. Колкото по-бързо го разберете, толкова по-добре. So, ich wüsste eigentlich in diesem Raum kaum jemand. Всъщност не познавам някого в тази зала, който да не прави интерес към положението в Гърция, първо. И второ, в случай, че някой смята, че уж, ужасно много ми харесва е, ролята ми на председател с моята група. Мисля, че напротив, мисля, че това е недостатък, а не е преимущество. Предпочитам да съм редови. Благодаря. Имате думата. Е, да, радвам се, че сте в нашата комисия. Добре дошли. Смятам, че е важно да се опитаме да поставим проблемите в международен контекст. Това, което се случва в Гърция, застрашава и други. Вече е, чухме, че МОД е, ще бъде въвлечена. Това е добре, това е в известен смисъл гаранция, че ще се направи опит е, да се потърси равнопоставност баланс е, в е, при решаването на проблемите. До сега прекалено много власт беше дадена на технократите, те решаваха неща, въпросите. Сега говоря за конкретни модели в Гърция, Португалия, Испания и Кипър, също и в Кипър. Видяхме как неолибералната политика на тройката се отрази на всички тях. Говорихме вече за това в тази работна група също. Много често безработицата е ужасна, не само в Гърция, в много други държави членки. Е, всичко това, е, плюс много други отрицателни явления, на които сме свидетели, вече бяха споменати. Е, казахте, че финансовите министри и тези на заетостта трябва да са равнопоставени и да се намери, да се създаде работна група по въпросите за заетостта. При едно изслушване е, ресорният комисар каза следното, че трябва да се отчитат е, социалните показатели да се вземат предвид. Инициативата е важна, но ние имаме определени резерви в това отношение по отношение на економическото управление. Економическия семестър, всички тези неолиберални рамкови условия, това ли е, което ни трябва? Не трябва ли? Дали именно в тези рамки трябва да изпълняваме социалните показатели и тя искам да чуя от вашето мнение. Да, благодаря, беше добър е, въпрос, но твърде дълго говорихте. Сега зелените. Uh, uh, благодаря, председателя. Благодаря, господин министр, за представянето. Нашата комисия отдавна изпитва тревога за демократичния дефицит и начина по който подходихме към кризата. Нашата комисия ясно каза, че имаме нужда от ясно социално, не само економическо измерение. Колегата спомена показателите. не ни интересува само БВП. Има други показатели, които са по-важни. В МВФ пък има известно напрежение, свързано с възстановяване и увеличаване на броя на работните места, което е нещо задължително за Гърция. Вие говорите за министерска група, което да се занимава с тази тематика, това е добра идея. Имаме и екологично измерение, което ще засегне и вашата економика и туризма. Що се отнася до ролята на Европейския парламент, който трябва да наблюдава прилагането на меморандума за разбирателство. Ние сме преки участници в процеса, не искаме отстрани да наблюдаваме, знаем какво се случва на място, и вървим в посоката, в която би искало да се движи вашето правителство, а не в посоката, в която ви карат да се движите. Нашата комисия живо се интересува от това как парламентът може по-активно да работи за справянето с демократичния дефицит при вземане на решения и по-голямата осъзнаване на резултатите. Какво може да се направи също така и с възстановяването на другата част от демокрацията – социалния диалог? Доминик Благодаря ся, Доминик Мартан. Благодаря ви, господин председател. Наистина искам да поздравя господин министъра за това, което каза. Мисля, че аз добре го чух. Не може да има социална Гърция в една неолиберална Европа. Той призова за помощ, за повече разбиране, повече солидарност, защото в противен случай всички държави в Европейския съюз една по една също ще пострадат. Мисля, че Европа не бива да е машина, която мачка хората. Но както и колегите напомниха, като Чили има пълен отказ от демокрацията. Когато хората говорят, Европа не ги чува. Благодаря ви. Äh, Благодаря сега Елизабет Манен Шантие. Благодаря ви, господин председател, господин министър. Благодаря, че представихте своя анализ на ситуацията. Днес не разговаряме конкретно само за Гърция, но аз през целия си професионален живот съм се интересувала от нея. А иначе в нашата парламентарна комисия ние работим по фондовете, особено за интегриране на работното място увеличение с 20% за борбата срещу безработицата сред младите. Имаме и гаранцията за младеща, както и инициативата за младежка заетост. Но това, което ме интересува, е вие какво правите, е, за да използвате по-добре европейските фондове, защото много чуваме е, за недостатъците на Европейския съюз, такава машина, онакава машина, но какво правите вие с това, което ви е предоставено? Към каква аудитория се насочвате? Какви са конкретните политики, за да има по-голяма освояемост? други думи, вие какво правите за вашите граждани? Агнес Юнгериус, Много дисциплина бяхте. Благодаря сега, господин Гериус. Гос... Благодаря. Благодаря, че сте тук, господин министр. Благодаря. Ако това е картината на Европа, трябва да кажа, че времената са мрачни. Имам един практически въпрос, свързан с тези 6,4 милиарда, които по-настоящем са заделени за борба с младежката безработица от 2014 нататък как ще използвате тези средства за префинансиране и ако наистина има резултат тази инициатива, бихте ли казали какво ви пречи да използвате ефективно и ефикасно средствата? Това беше първият ми въпрос. Вторият е свързан с социалния диалог. Някои ще кажат, тук говорим за Гърция, но нека да помислим. Ако искаме да има нарушаване на някои от основните права, може да се каже, че има разделение между нас и вас. Какво може да направим в Европейския парламент, така щото да няма нарушаване на основните, фундаменталните права и социалният диалог може да се върне обратно на място. Да има диалог и как може МОД да участва в тази битка. Dankeschön. Дан Мария Жуал Родригес. Мария Жуал Родригес. Good afternoon, eh, Добър ден, господин министър. Добре дошъл. Тук сме, за да помогнем на Гърция. Ето ме. Искаме да помогнем. Ще се съсредоточа върху един въпрос, който е разкриване на работни места и безработица. Социалната еврогрупа се е срещнала за първи път, казахте вие. Да, това е една чудесна инициатива. Последните години стана ясно, че еврозоната не работи така, както трябва. Понякога тя разрушаваше е, устойчиви работни места и предприятия. Това се случи не само в Гърция. Въпросът ми е следният. как да поправим начина на работа, как да създадем условия за повече работни места, нови работни места и качествени работни места. Дали е необходим достъп до кредити или пък вътрешното търсене. Кърци има нужда от износ, но трябва да има и вътрешно потребление. Или пък използването на структурните фондове или платформата за инвестиции. Кое трябва да претърпи промени за бъдеще? Сега, jetzt Николас Кунтис. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τον Υπουργό. Благодаря ви. Аз също на свой ред Искам да поздравя господин министъра. Той е стар мой колега. Искам да задам много конкретен въпрос. Господин министър, вие споменахте безработицата в Гърция, казахте колко голяма е тя сред младите – освен това имаме рекордни нива на безработица и то дългосрочна сред жените. Бих искал да ви попитам следното. Знаете, че за безработните се отпускат съответните помощи. Ако се погледнат данните от последните две години, обаче статистиката би показала, че броят на безработните е намалял. Това, ако изчисляваме въз основа на получените помощи. Но сега е вярно, че помощите се отпускат за по-кратък период от време, отколкото в другите европейски държави. Важни са критериите за отпускане на тези социални помощи при безработица, продължителността. Правят ли се някакви опити продължителността да бъде увеличена? Лампрос Фронтулис. Благодаря, господин Фронтулис. Благодаря ви, господин министър. Чухме много красиви думи от вас, говорихте за трудовата реформа в Гърция, за това как тя отразява и бъдещето на Европа, но вие всъщност не казахте нищо за безработицата. Откъде ще дойдат новите работни места? намаляват, пенсиите увеличават се, данъците, облагат се все повече предприятията, кой ще инвестира в нашата страна, за да плаща тези данъци? Не е достатъчно единствено да говорим за финансовия надзор. Необходими са програми, но и тези програми пък трябва да се изпълняват. Ние имаме нужда от съгласието на кредиторите, вие сте подписали споразумения. Имаме четири летища, които са отдадени под найем на германски предприятия. Това са едни от най-печелившите летища. Благодаря, Костадин Караконилев. Möchte noch, dann schließe ich die Redeliste. Кирике. Костадинка Кунева. Wir erkundigen uns gerade über den Namen. Ist registriert. Aber damit ist die Redeliste. С това приключваме, закриваме списъка на изказващи се от този тур. Благодаря ви, господин председател, господин министр, добре дошъл. Благодаря ви за изказването. Нека и аз кажа няколко думи. В комисията по заетост ние решихме да разговаряме е, с вас. Освен това ни беше изпратен и един текст с данни за заетостта. Но този документ всъщност не обсъжда ситуацията в Гърция, това е по-скоро проучване, от което излиза, че основният проблем за гръцкия народ проистича от липсата на структурна реформа. Гръцката индустрия се сгромоляса, безработицата е огромна, 25% от БВП. но ние в нашата комисия не сме съгласни с становището на автора на този доклад. Гръцкият министр на труда и социалната сигурност, който е при нас днес, представлява всъщност правителство на левицата – Не знам всъщност дали безработицата или осигуряването, кое от двата проблема е по-големия, но ме интересува какви мерки ще бъдат взети срещу рецесията. Как ще се изправим срещу безработицата, ако не разкриваме нови работни места? Ако не влагаме повече в тази система, ясно е, че няма да има подобрение. Заплащането вече доближава това в Китай. Ние правим всичко по силите си в нашата комисия, но е много важно в Гърция да се разкрият нови работни места и да се отвори пътя към инвестициите но за това е необходимо да има законност, а не регулиране, което позволява всякакви свободи. Благодаря ви. Ана Георги. Аз съм тук като европеец, но се чувствам и като граждани на света. А сега е, ще се изкажа като германец кредити под, от германските е, банки е, бяха отпуснати на Гърция. Спасяване на банките, която сега се осъществява чрез денакоплатите, е една измама. Измама към гръцките граждани, защото парите не са отишли там, а се завърнаха обратно в банките. Из, измама е по отношение на денакоплатите, защото просто това са проиграни пропилени пари. Въпреки това обаче ще излезе с добро предложение. Говорим за повече заетост. Трябва да признаем, да, да видим къде има такива възможности. Би трябвало да плащаме, да вземем мерки от е, рано, т.е. Да, да плащаме помощи на родителите или на самотните майки от е, детската градина нататък. Това да е едно сигурно финансиране. което означава доволни, удовлетворени родители означава и децата и младите да имат много повече перспектива пред себе си, парите да останат в региона, да се насърчават семейните предприятия, това значи устойчива економика, тогава тези фирми и предприятия ще се предават от поколение на поколение. Такъв един проект бих желал да видя осъществен в Гърция, която е родината на демокрацията. Защо да не даде такъв пример тя за всички? Благодаря. Е, thank you, Chair. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин министър. Ето ме тук съм. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Колегите вече казаха много важни неща. Аз съм съгласен, съгласна с господин Герикет. Кет и казаното за инициативата за младежка заетост. Имаме предварителното финансиране, но нашата комисия се притеснява, че Гърция не е достатъчно активна в използването на фондовете. Какво правите, така че средствата да стигнат до младежите в Гърция възможно най-скоро? На второ място, мината седмица в Европейския парламент взехме решение по специфични мерки за Гърция чрез структурните фондове. Предварително финансиране вече е одобрено. Въпросът ми е как ще използвате тези средства за разкриване на нови работни места, които да са устойчиви и качествени. Освен това, знаем, че комисията ще предостави техническа помощ, от какво точно имате нужда? Мисля, че всички тези мерки са неотложни. Последният от този кръг е Константинос Пападакис. Кире Катругале, се паравия παραβίαση. Господин министр, вие говорихте за европейския социален модел – и за това какви практики се прилагат. Ние знаем какви бяха политиките на ПАСОК, знаем какво се прилага, но всъщност това, което вие предлагате е увеличаване на пенсионната възраст, намаляване на пенсиите, стигане до абсолютния минимум като помощ при безработица – 40 години като чили живяхме в изобилие, но сега всичко се отнема. Това са политиките, всъщност, които вие сте прилагали до сега. Увеличение на данъците с милиони, намаляване на социалната сигурност. Наистина хората са стигнали до абсолютния минимум. Това, което се заплаща е мизерно. Да не говорим, че вече няма социално осигуряване, няма дълготрайна заетост. Всичко изчезна. Същевременно се говори за гъвкавост, за конкурентоспособност. Не смятате ли, че гръцките работници всъщност са против вашата политика? Абе. От секретарята ми посочиха, че ми напомниха, че съм пропуснал някой от изказващите по списъка, така че действително давам думата на последния още, благодаря ви за възможността да задам още един въпрос. Съвсем кратка ще бъда. Гос, уважаеми господин министре, едно правителство, което провежда приватизация, трябва, разбира се, ще бъде е, обект на силен натиск. Какво ще направите за правата на синдикатите? Правата на тези, чието в предприятията, които ще бъдат приватизирани. Какво ще направите за тези хора за про... и техните профсъюзни права? за да бъдат те е, зачетени. Благодаря. Наистина, чудесно, кратко и ясно. Джордж, имаш думата. Uh, ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ще бъда кратък по конкретните въпроси и ще групирам тези от тях за демокрацията, бъдещата перспектива и социалните политики, като част от меморандума. По първия въпрос от координатора на НП никога не съм казвала, казвал, че това, което се прави е еднакво лошо в цяла Европа. По-скоро в някои държави сме по-близо до социалния модел, в други до неолиберализма. В Гърция се експериментира, като се тръгва от социалния модел и се стига до капитализъм от 19 век, Дикенсов капитализъм. Това е всъщност и дилемата – конкретните въпроси за колективните споразумения. Вие сте абсолютно прав. Единственият сектор, в който нещата вървят добре, е този, в който има колективно трудово договаряне. А що се отнася до конкурентоспособността, Имайте предвид, че за работодателите проблемът не е заплатата. Ние сме съседи с България, там заплатата е една трета от това, което се заплаща в Гърция. Но България не е рай на справедливостта. За нас е важно да има и добавена стойност, да има знания. Това е нашето предимство в Европа и най-вече в Гърция. Сегашното поколение е най-образованото, което сме имали до сега. Ето защо и е мнозина гърци си опитват късмета в чужбина, което пък от друга страна е проблем за нас. Имаше въпрос как насърчаваме стартиращия бизнес – Проблемът при нас не е, че няма нови предприятия, че банките ни е, са съвсем нежизнеспособни. Това е проблемът. Сега се прави първия преглед на програмата, след това ще се извърши рекапитализацията на банките. Имаше конкретен въпрос за приватизацията. Не сме я включили в меморандума, но наистина има приватизация в електродоставките, водоснабдяването. Това няма как да се избегне. Ние приватизираме и публични обекти, като някои летища или пристанището в Пирея – Имайте предвид обаче, че в хода на приватизацията ние настояваме на защита на трудовите права и спазване на колективните договорености. Що се отнася до структурните фондове и младежката гаранция, то имайте предвид, че ние наистина искаме да използваме европейските средства възможно най-добре. Всъщност, дори сме назначили специален заместник министр, който се занимава само с тези въпроси. Иначе не мога да ви цитирам конкретните цифри, тъй като не присъства колегата. Но мога да ви уверя, че ние използваме такива програми и искаме наистина да обхванем максимален брой безработни. Преди обхванахме 109 хиляди, сега искаме да са 210 хиляди. Сега преминавам към много интересен тематичен кръг – Ние нямаме социален дефицит, но в хода на преговорите стана ясно, че имаме някои проблеми с демокрацията. Вярно е това. Както казах и преди, обаче, моето правителство и европейската левица, представена от Сириза в Гърция, желаят промяна. Точно за това искаме да управляваме. Искаме по-силна социална държава, по-голям демократичен потенциал на институции, като включително и Европейския парламент. Именно за това се обръщам към вас – Намерете начин да упражнявате надзор върху новия процес на преговори. Това не бива да е двустранно отношение между нас и кредиторите. Ясно е, че въпросът е от европейско значение. Ако помислите, ще се убедите сами. Може да анализирате 6 месеца усилени преговори между гърци институциите и МВФ. Това вече се следи от всички. Винаги, когато каже нещо господин Шойбле или господин Варуфакис, това се превежда в световните медии. Не става дума за някакъв национален монолог по темата на финансовите ограничения или законовата рамка. Не, ние водим структурен диалог на едно транснационално европейско ниво и това е предварителното условие е, за демокрация. Разбира се, тази демокрация работи само и единствено чрез публичността, От тук разбира се и голямото значение на демокрацията в европейските институции. Но нека се върна на въпроса как да усилим социалното измерение. На първо място, нека ви напомня идеята на Люксембургското председателство да има еврогрупа на социалните министри – ето ви една инициатива. Не става дума за допълнително бреме или контрол. Не, точно обратното. Необходимо е да се противопоставим на единственото измерение, което се предлагаше до сега, като наблегнем на социалния елемент. Например, хоризонталната социална клауза може да се впише във всички политики. Също така, защо не работим за ратифициране на Европейска социална харта? Всъщност такава харта съществува. Някои държави членки са страни по нея, но не и всички. Основният въпрос е как да насърчим европейският социален диалог. Не само в собствените си държави, а и на европейско ниво. Структурните реформи трябваше на теория да подобрят конкурентоспособността. На практика обаче те унищожиха условията за социален диалог в Гърция – ако социалните партньори нямат възможност да обсъждат трудовите възнаграждения, то как ще има колективни трудови споразумения? Как изобщо ще има диалог? Трябва да кажа обаче, че аз си оставам оптимист. Вярно е, не стигнахме до споразумение с партньорите си, поне не такова каквото искахме. Новият меморандум за разбирателство беше компромис, наложен върху нас. Ние обаче искаме да приемем мерки, които да са в името на растежа и да са противовес на останалото. За нас е важно социалното измерение на всички политики. Разбира се, ние не можем да спечелим сами. Дори най-силните държави членки не могат да се оправят сами. Именно за това реших да разговаряме Днес мисля, че заедно можем да имаме една по-социална и демократична Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин министре. Е, няма нужда да повтарям, че ние сме с вас, ние сме тясно взаимосвързани. Наистина в началото Гърция беше един е, е, краен пример в Европа, но Доколкото зная, 27-те в Европейския съюз в хода на кризата бяха също сериозно засегнати. Не само чрез от дейността на тройката, две бяха дай-се засегнати от случая държави най-много, едната особено Гърция. Затова би трябвало това, което е, Жан-Клод, Юнкер, пък и колегиума на комисията решиха миналата седмица и цитирам буквално един е, да се влезе в на нов етап на социалния диалог. Този нов етап на социалния диалог, аз се чакам да видя как ще изглежда по същество и какво ще излезе от него, но трябва да кажа ясно и във ваш интерес е също това, не става дума за социален диалог, когато хора седат около масата и така, и накрая в резюмето в протоколите бъде записано, че водихме затворен разговор. Най-доброто ни е израз на социален диалог, най-двата форма на социален диалог са именно договорности, договорностите между социалните партньори е, в предприятията, в е, местно, регионално, национално равнище и в Европа. Договаряне на заплащането на труда и на е, колективните договори. Това е важното. Именно този основен елемент от социалния диалог пострада много в някои държави членки, особено в Гърция. Така че ние сме готови да продължим тази дискусия, стига да е готова комисията за това и вие. Вие сте потвърдили тази готовност. В четвъртък в групата на координаторите ще говорим по вашето предложение, аз ще го представя това предложение пред комисията пред за, по заетост, а именно да се създаде една група по, за, за наблюдение, по мониторинг, за преговорите в Гърция. Вече наша работа е да видим как ще работим и какви експерти да въвлечем в тази дискусия благодаря. Е, радвам се на работата, свършеното до тук и очаквам да продължим зона да работим. Благодаря ви за участието, за е, словото и за отговора на зададените въпроси. И така, послед... преди да минем на следващата точка от дневния ред, преди да напуснете масово залата, да е, съобща, че следващата дневна е, точка от дневния ред е баланса е, на социалните права в Европа. В, в сряда ще се проведе конференция по социалното приобщаване в областта на заетостта от 5, от 3 до 4 и от 6 до 7 в едно Г2 с представители на, гръцкото, на гръцкия министр Антонопилос. Отбележете си го, моля, тези, които проявяват интерес, надявам се да има много такива, да участват в тази среща. Това е в други ден, в сряда, от 2 до 3, извинете, и от 6 до 7 в едно Г2 с Раня Антонополос е срещата. И така на следващата точка, пета, социални и трудови права и общото пазарно право в Европейския съюз. Комисията по заетост е провела едно проучване, което сега ще бъде представено и най-сърдечно приветствам професор Дагмар Шик от е, университета в Белфаст и Дабриела Белти, Белти от университета в е, бизнес е, института в Лийц. Те ще представят проучването и ще проведем първоначална дискусия по тази тема. Мисля, че резултатите са доста интересни. Имате думата. Аз ще започна. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на немски, макар че немски е мой матерен, език, е, макар че съм германска мигрантка в е, Великобритания. Наистина, темата е предизвикателство и за двете страни. Обикновено такива проучвания се представят от мозъчни тръстове или професионалисти по тези политики, но този път, е, тъй като вие възложихте това на университет, ние академичните среди представяме това проучване, което сме изготвили, между прочим, провели. Ние сме структурили презентацията си, както виждате на диапозитива. Моята колега Габриела Алберти ще представи емпиричните резултати, които проведахме за това, за тази студия. Тя не, това проучване не бе възложено с е, предвид конкретна тема и досие. Просто Европейския парламент поиска по-задълбочено проучване на отношенията между социалните и трудови права и паза, закона за вътрешния пазар. Резултатите предоставят общо инструменти за тези, които се опитват да насърчават социални и трудови права и тяхната релевантност. Така че вашите отгадани предложения да бъдат е, такива, че да няма нарушение на някои от тези свободи или правото за конкуренция и да ви предадем, да ви въоръжим с аргументи в това отношение, чрез нашето проучване. Не обсъждаме социални и трудови права от гледна точка на вторичното законодателство. Ние стъпваме върху хартата за основните права на Европейския съюз. Това е отправната ни точка. Тази харта, която е задължителна, разбира се, за спазване, гарантира социални и трудови права, които да имат равнопоставеност и еднаква тежест в вътрешния пазар. И като един задължаващ инструмент би трябвало да е, предопределя действията на е, европейските страни, но и съда. Ние се опитваме да покажем как е, как могат да бъдат решавани е, е, спорове между и, и, и конфликти между е, правото, което сказах, и между социалното и трудово право и трудото, правото на вътрешния пазар. Разбира се, ще дадем и примери и препоръки. Сега да обобщим традиционната гледна точка към именно тези търкания между социалните и трудови права и правото на вътрешния пазар. Съсредоточихме се върху една, един малък набор такива права, които са гарантирани в хартата, по, е, а именно колективните трудови права, гарантирани чрез член 12 и 28, правото на справедливи условия на труд, 31 член и социално подпомагане и сигурност, член 34. Тези права първоначално почиваха върху директиви и вторично меко законодателство, сега обаче са гарантирани. Разбира се, все още не са установени на е, е, тяхното действие. Колкото до пазарното право, то има дълга предистория. Ние се сручихме върху економическите свободи, свободно движение на хора, на установяване, създаване на фирми, на услуги е, и разбира се, предвид конкурентното право, член 112. При тези е, конфликтни ситуации е, всъщност има традиционно напрежение е, и при такива спорове вътрешното право има приоритет. Ако погледнем законодателната рамка и съществуващите актове, както каза министра в едно от последните си изречения, ще се натъкнем на различна картина. Има взаимовръзка между социалните и трудови права от една страна и вътрешния пазар тук е, е, последното не е много е, последователно. То частично подкрепя социалните и трудови права, но и то е противоречиво. Ако погледнем колективните права, трудови права, те Всъщност това ще е иллюстрирано от 10-та страница на проучването, но се обобщава втора глава от 30-та до 52-та страница. Сега, ако разглеждаме колективните трудови права, всички са запознати с е, делото Вайкин и Клавал, където е, всъщност е, се съдържа следната идея. Свободата на предоставяне на услуги и на установяване могат да влезат в противоречие с колективното трудово право. В такъв случай колективните трудови права трябва да бъдат оправдани чрез економическите, докато економическите свободи не се нуждаят от защита, оправдание. Така че традиционно това са тези две права са, видове права са предизвикателство. Сега, правото за конкуренция също е сложен проблем, защото има много тясно изключение забраната на картелиране и при колективно догоряване, както и злоупотреба с доминираща позиция. Това са също проблеми при и предизвикателство срещу трудовото право и законодателство економическите свободи пък противоречат на други. Е, практиката на съда, законодателството за е, командироване в чужбина на работници е, противоречат на първоначалната цел да се пренебрег, да се избегне несигурността в пазар на труда, там където т.е. работниците трябва да се възползват от правото на равнопоставеност на място на работа. Това противоречи и на гаранцията и в вътрешния, правото на вътрешния пазар за, на свобода на, на работниците и равно третиране. Справедливи условия за труд е, също могат да влезат в противоречие с, е, в областта на публичните, на обществените доставки. Изненадани един много сложен аспект е, също така. Първо, би трябвало да е, правото на, за свободно третиране и свободно движение на хората да бъде гарантирано. Всъщност, при някои е, решения на съда започва да се поставя по въпрос това при някои маргинални работници. Социалното подпомагане също може да влезе в конфликт с е, правилата на конкуренция, защото институциите социално осигуряване в някои е, практики на съда се считат е, като участници в пазара с доминиращо пазарно позиция. Особено институциите, които са колективни, също могат да бъдат, да попаднат под в категорията картелиране. Е, е, т.е. да бъде засегнати от забраната за картелиране. Е, това са едни вътрешни напрежения, които се виждат, възприемат и последствията от които се изпитват национално и европейско равнище. Сега ще дам думата на Габриела. Благодаря ви, че ни поканихте да присъстваме днес. Ще говоря за емпиричното изследване. Както виждате, това са четири казуса в Испания, Полша, Швеция и Ирландия. Разгледахме как социални и институционални действащи лица възприемат проблемите. Е, основното напрежение между свободното предлагане на услуги и трудовите права и най-вече условията на труд са свързани с командированите работници. Има доста злоупотреби, когато тези командировани работници биват наемани посредством временни агенции. И тук има много интересен случай с Ирландия. Там има много агенции, лесно а, се очредяват, има големи злоупотреби поради дубки в законодателството. И командированите работници биват наймани при по-низки ставки и при по-лоши условия. Особено, що се отнася до периода след прилагането на споразумението за регистриране при колективното трудово договаряне. Тук виждате интервю с един синдикат, ICTU, и Виждате, че се наймат хората от агенции в Ирландия, но те никога не са били в Ирландия и не знаят нищо за страната. Ирландия се използва чисто и просто заради ниските данъци и други условия, има дерегулация там. Интересното обаче е, че и работодателите, и асоциациите, и представителите на синдикатите казват едно и също, а то е, че има търсене за социална регламентация в сектора на строителството, например. Задължителните споразумения не са достатъчно добри, за да се опазят правата на командированите работници и да се избегне социалния дъмпинг. Какви са предизвикателствата при командироването? Мнозина са съгласни, че директивата за изпълнение и прилагане, новата директива за командировани работници е стъпка напред. Все още обаче има големи предизвикателства. Няма ясно прилагане поради недостатъчните финансови ресурси и особено на национално ниво, както казват колегият от EU Rights Clinic. Има и скептицизъм а, около отворения списък с контролни механизми. Защото парадоксът тук е, че може да се е, влушат условията на командированите работници. Т.е. вместо те да излязат от сивия сектор, напротив, те потъват в черната зона. Ирландските синдикати казват, че е изключително важно да има такива присъствия на синдикати при командироване, защото това много помага за прилагане правата на работниците. Това е изключително важно за нас. Отново срещат се и предизвикателства, свързани с колективното трудово договаряне. От снимката се сещате, че става дума за обгрижването и полагането на грижи най-общо. Много неустойчив сектор, тъй като там няма колективно трудово договаряне. Друга интересна сфера, където има напрежение между свободата от предлагане на услуги и Социалните права и трудовите права са свързани с обществените поръчки. Там очаквахме местните органи на властта наистина да нямат достатъчно добър механизъм за контрол, дали имат едни и същи условия всички работници. В случая с Ирландия синдикатите смятат, че лесно може да се добри, подобри положението, ако новата директива за обществени поръчки се транспонира по един достатъчно убедителен начин. Все още има проблеми обаче в страната. Синдикатите са успели да включат социални клаузи в колективни трудови договори. В Швеция пък колективните трудови договори е, не винаги са приложими, особено, що се отнася до сектора на обществените поръчки. Водят се дебати все още, дали 18-ти член в новата директива за обществените поръчки може да бъде приложим, тъй като в тази страна няма универсално колективно трудово договаряне. Местните органи на властта прилагат една идея, която наричат Вита Джоб. Там синдикати, местни органи на властта налагат стандарти за заетост, когато въобще има някакви процеси за договориране. Това е една отлична практика, където синдикатите се използват като консултанти, за да следят прилагането и изпълнението на услугите. Още едно измерение, което бе проблематично според нас, е свързано с социалното подпомагане. Знаете, че командированите работници срещат проблеми с достъпа до социалните си права. Все повече обаче свободно предвиващите се работници също се сблъскват с пречки. Най-вероятно виждате тук, имаме един респондент от EU Rights Clinic, все повече се уронва пиедестала, на който стоеше работника. Трябва да докаже, че си истински работник, за да получиш правата си. Това се подкрепя и от съдът на европейските общности, който оставя в ръцете на националните съдилища да решат дали един работник е работник и съответно оттам дали идва социални права. Смятаме, що се отнася до емпиричната част, че поставя под въпрос, като се поставя под въпрос равното третиране при свободно придвижващите се, навлизаме в опасна зона. Така поставяме под въпрос правата на свободно придвижване в Съюза. Благодаря. Um, Аз мислех, че пак имам думата. Говорихте повече. Така изглеждаха нещата по места и сега вие трябва да промените случващото се. Както казах по-рано, нормативната рамка на Европейския съюз иска вътрешния пазар да не бъде един свободен такъв, а добре урегулиран. Хартата с основните права също един сложен инструмент, защото всъщност преповтаря противоречието. От една страна се гарантират правата на бизнеса, на собственост, от друга страна гарантира социалните и трудовите права. Хартата за основните права приоритизира физическите лица, т.е. хората – което идва, разбира се, от целия фокус върху човешкото достоинство. Ако има обаче противоречия, какво е решението? В хартата са записани диференцирани права. От една страна имаме права, които се гарантират от Европейския комент за правата на човека, ако погледнете правата за разследване, става дума за член 12, който гарантира свобода на синдикатите. Но в тълкованието на Съда за правата на човека от 11-та година на Сетне, това включва и правото за свободно трудово колективно договаряне и правото на стачка за постигане на тези колективни трудови права. Това се гарантира в 12 член. Хартата също залага някои права, които са без условни. Те са записани в 52.1, където пише, че нито едно право не може да пречи на друго, което включва член 12, но включва и 34 член, както и 31 член, т.е. членовете за социална защита и справедливи условия на труд. Имаме също така права, които водят свои ограничения и които зависят от вторично законодателство. Свободата да се занимаваш в бизнес е един такъв право, едно такова право, както и колективното трудово договаряне, което се гарантира в 28 член. Тоест самата харта имаме противоречие. Накрая имаме принципи, които имат нужда от законодателна дейност и що се отнася до нивото на социална сигурност и защита и, и нивото на трудно, труд Можем да споменем членове 31 и 34. Т.е. имаме права, които са на едно и също ниво, като например свобода да водиш бизнес и колективни трудови а, права. Как се съчетават те? Имаме принципа на пропорционалност. И не може едно право да е по-ограничено от друго, за да се защити противоречащото му. Този процес на оптимизация никой не трябва да оказва въздействие върху същността на правото. Ние смятаме, че това означава, че юриспруденцията трябва да се промени в бъдеще. Например, спорът около Ryanair, ако той стигне до съда, се повдига въпроса с датските синдикати, т.е. датските синдикати ще могат да проведат стачка, за да направят така, че наземния персонал и работещите в РАНРР от Дания са част от колективните трудови договори в Дания и ще трябва да се гарантира същия статут като на економическите свободи разбира се, не съвсем същия, защото бизнес правата по тази харта зависят от правото на вътрешния пазар, както и вторичното право и правата по 12 член. Тази, тази нова идея, минавам към пета а, глава, не се прилага сама себе си. Има нужда от двигател за прилагане – може да изисква също корекция на законодателство, базирайки се на юриспруденцията и може да даде възможност на социалните протагонисти да съществуват, да се развиват по пътища, които са различни от националните. Имаме три вида действия, които всъщност са основата на нашите препоръки и това са само примери. Първо, насърчаване на новия новата конституционна хипотеза. Важно е да се борим с мита за хората, които не заслужават и които се придвижват поради а, работа. Тук не става дума за маргинализираните работещи. Смятаме също така, че подкрепата за пилотни проекти, по, за социално за, защитаващи проекти, ще ни защитат от пропуска, който се получава с новите директиви за обществени поръчки. Има доста проучвания за колективно трудово договаряне, и колективни договори, които създават институции за трансгранична сигурност. За съжаление, такива все още няма. Част от законодателството ще трябва да се поправи и смятам, че това е в дневния ред, имайки предвид директивата за, коре... за командированите работници. Трябва да има равни условия на чужденците или чуд чужденците работещи с местните, както и на свободно придвижващите се. Смятаме също така, че ревизията трябва да бъде адаптиране, така, щото да се включат всички трудови отношения, всички онези, които не зависят от колективно трудово договаряне. За равното третиране директивата 2014-54 може да се прилага към всички работници, които пътуват и накрая Както видяхте, маргинализираните работници, които се придвижват за да избегнат безработица, се оказват в едно неясно положение, тъй като не са защитени, що се отнася до социалната защита. Според нас социалните партньори имат много важна роля, що се отнася до институциите за социално осигуряване. Също така е важно при командированите работници да се осигурят необходимите условия, като се насърчава свободното движение и се затвърждават правата при свободното движение. Принципно има много какво да се работи, е, за да се преодолее напрежението. Също време но тук Европейският парламент също може да играе важна роля заедно с останалите институции. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Много интересни резултати наистина. всъщност е, това е една добра база за работа по тема, с която нашата комисия отдавна се занимава, която има отношение към дискусията с, е, по Гърция. Това е и в духа на политиката ни последните години, така че е, добра основа е да стъпи дискусията ви върху тези, тези резултати, но разбира се, това не е края, напротив, работата продължава. Сега ще дам думата и възможност на координаторите НП Данута и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 е, зала. Ние работим от 14 години по този въпрос. Това, което ни липсваше, беше наистина едно сериозно достоверно проучване. Работихме в основа на две доста неточни такива проучвания, които не винаги ни бяха добра отправна точка за работата. И се радвам, че сега има такава студия и от която ще последва добра дискусия. Да ви попитам обаче, дали можете, дали сте, можете да кажете колко случаи е имало, колко често командироването на, е имало командироване на работници, което е, по начина по който се провежда противоречи на самата дефиниция на този вид е, изпращане на работа в чужбина, командироване в чужбина. Може ли да се, е, после претенциите на работниците и, и, и какви са причините, кое е довело до такива изкривявания, да кажем, принципните изисквания, права и задължения на, на предприемачите, на предприятията и правата и задълженията на работещите. Какви, е, е, какво трябва да се направи, за да се избягват правно е, противозаконни нарушения, т.е. нарушения на законите в това отношение, защото ние нямаме инструмент, с който да контролираме и санкционираме такива непочтени партньори в които изпращат на работа в чужби, на командироват работници в нарушение на техните права. Установили ли сте тенденция в това отношение и какви препоръки бихте формулирали? Благодаря Аз наистина това, което казахте, е, беше съвсем така убедително и убедено конфликта между работници и работодатели. Това е нещо, което отдавна ни занимава тук в европейски институции. Има много, е, мнозина сред нас, които смятат, че економическите фактори са по-важни, отколкото от човешкия фактор и така. Но къде можем да заложим на европейското равнище? Тази директива за командироването се опитва да коригира грешките на предходни актове, положението според мен се е влушило междувременно, тъй като няма, е, липсват ясни дефиниции на, понятията, с които боравим. Така че ме интересува, когато, е, ако се, когато се разглеждате принципната общата рамка, намирате ли там основание за човешкото право, е, равнопоставеност при заплащането, условията на работа на едно и също място. Дали се занимавахте с това, защото Данута каза също, много хора, с много хора се е, злоупотребява, експлуатира се техния труд, когато е, биват пратени на работа в е, друга страна, т.е. не се гарантират непременно равнопоставеност с местните работници, по отношение на здравно осигуряване и други. Когато говорите за институции, какво имате предвид? Контроли за борба с незаконната не, нарушаване на законите в Европа в това отношение. Аз, противно на моята колега, съм на мнение, че би трябвало да имаме повече контрол е, при трансгранични е, договори и труд, за да се избегне злоупотреба и експлоатация на хора. Благодаря много за това проучване. Наистина, Резултати от това проучване подкрепят е, с нали, научни факти много от това, което, на което аз съм се натъкнала в своята работа и това, което правим в нашата комисия а, именно всичко това ни води на, на, на, до един извод, че трябва да бъдат третирани равно, е, по еднакъв начин работещите в. Сега други изказвания. Благодаря, господин председател. Наистина искам да ви благодаря за направеното представене. Е, много неща ще трябва да помислим в него, но нека се възползвам от възможността и ви задам няколко въпроса. Те са свързани с индивидуалните трудови права на движение от родната страна в друга държава в Европа, където да стартират собствен бизнес. Чрез предоставяне на услуги, например, или като някакъв вид професионалист. Обединеното кралство ми пишат очудващо голям брой хора, които задават въпроси и се оплакват. Това са все хора, опитали да започнат някаква нова дейност и натъкнали се на множество бариери. Би ги определила като нетарифни бариери. Тези хора наистина се изправят пред какви ли не пречки – и в крайна сметка се виждат принудени да се откажат от предоставянето на своите услуги или професии. Мисля, че всеки има правото да си изкарва прехраната в рамките на този единен пазар, но въпреки това ние виждаме, че има огромен брой пречки. И това, което се питам е дали вие разполагате с конкретни показатели за трудностите на отделните физически лица, когато започват някаква своя стопанска дейност в друга страна. Благодаря. От Алди няма представител, напротив, всъщност коригира се пред... Е, излезе от извън моето зрително поле. Øh, Благодаря. Много се радвам, че имам достъп до заключенията в това проучване, защото наистина то е полезно и има какво да работим по него в нашата комисия. Няколко кратки въпроса. Те са свързани с работата на комисията. Ние видяхме програмата на комисията, видяхме, че ще има преразглеждане на директивата за командироване на работниците. Това преразглеждане ще бъде селективно, целенасочено. Моят въпрос към вас е дали става дума за основна преработка или по-скоро за препоръки по директивата. Е то. Отгоре няма никой тогава аз е, ще взема отношение. Както казахме миналата седмица, ще се вземат, в комисията ще вземат не само с въпроса с е, командироване на работници, но и инспекция на труда също така. Имате ли вие някакви констатации в тази връзка, дали има намерение Европейския съюз да засили тези, тази инспекция на труда или ще си остане това национален инструмент, дали е, ще се развие такъв на европейско равнище. Доколкото разбирам комисията, е, те смятат, те работят по европейски стандарти и смятат да въведат европейски стандарти на тези, е, тези инспекции на труда. Какво мислите по въпроса? След това зелените имат. Нека да... Е, разбирам, че няма никой от зелените. Тогава да следваме реда. Европа на свободата и демокрацията. НФ. Искат ли изказвания? Да. Благодаря ви, господин председател. Всички знаят, че трябва да има економическо и фискално равенство между държавите членки, иначе няма да има истински Европейски съюз. Това обаче не е възможно, защото Европа направи грешката на твърде бързия растеж. Това създаде и огромни различия между 28-те държави членки. Всъщност сега виждаме, че равенството става все по-трудно като достижима цел, защото трудовите права, социалните права съвсем не са еднакви. Също така виждаме, че когато говорим за европейското изграждане, ние всъщност говорим празни приказки – защото на практика не се прави нищо. Вашето проучване е много изчерпателно, много добре съставено, но за жалост то ни препоръчва още повече регулиране, още повече директиви, с други думи, още повече осложнения и празни приказки. Благодаря. Да, обществени правила и норми, които са въведени, не могат да се осъществяват без съответния контрол. Благодаря ви. Всъщност, аз искам да се върна на целенасоченото преразглеждане на директивата за командированите работници. Аз слушах представенето, не знам дали разбрах всичко, но оставам с впечатлението, че възоснова на това направено проучване ще има и промени след анализа на директивата за командированите работници. Всъщност ние имаме нужда от тези промени. Това е важно, защото, както знаете, Съда на Европейския съюз като Чили се опитва да изравни социалните с економическите права. Комисията говори за съобщение, в което ще съобщи своите намерения, но мисля, че за нас е важно да настояваме за едни и същи нива на социална закрила. Ще имаме ли такава еднаквост? На второ място говорите за социален диалог, но Малко по-рано днес ние обсъдихме какъв е социалният диалог в Гърция и как той протича и в други държави членки. Струва ми се, че този диалог е, не успява в тристранните разговори. На нас обаче са ни необходими социалните партньори. Така ще се преборим с трудовата експлоатация. Благодаря. Благодаря за вашата презентация. Да, добре е, че ни представих тези официални решения на Европейския съюз и ние имаме възможност сега да чуем вашето тълкуване. Смятам, че това е много важна информация и за нас, и за Комисията по вътрешния пазар също така. Много съм впечатлена от това, което казахте и ясния начин, по който поставихте проблемите. Е два въпроса имам. Първият се отнася до така нареченото клик джобери или хора, които работят на база минута в интернет платформите, всички тези, които е, все повече тези е, работни места в, е, в интернет платформи, които привличат все повече хора. Това е страхотна експлоатация без правила и И много от въпроси, които е, обсъждаме тук, са свързани с тази тема. Как гледате на цифровизацията от тази гледна точка? Шансовете, които създава, но и създава, но и опасностите, които се държа за правата на труд. Всичко това във връзка с е, цифровизацията на вътрешния пазар. И второто, втори ми въпрос е свързан с Европейския съд и с делото Елиманович. Мисля, че то е особено важно когато става дума за достъпа до социално осигуряване в държавите членки. Те трябва много внимателно да действат в това отношение. Бих искала да чуя вашия коментар. Благодаря. Сега Чишлав Красноревски. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałem się <clears throat> zapytać, bo o taką sprawę, bo myśmy się... Благодаря, господин председател. Имам следния въпрос – Тук говорихме много за командированите работници. Наистина сериозен проблем е това. Но двете дами, които представиха проучването, казаха, че говориха също и за, това въжи и за тези мобилни, е, търсещи през граница работа, е, цитираха конкретен процент в това отношение. Наистина тази, това проучване има доста общ характер. Тук е, става дума за правото на вътрешен пазар и правата на труд, правото на труд, но да ви попитам дали сте се натъкнали на други сериозни тежки проблеми. Например, по отношение на Полша казвате, ще цитирам на английски, елементи често, които са свързани с е, традиционни елементи, традиционни за, за а, полския пазар на труда, някои от тях са, са след постсоциалистически нео, или крайно неолиберални елементи, които нашата британска колега критикува доста. А, остро. И ще мина отново на английски. Осъществява се колективно договаряне на фирмено равнище и тук вие говорите за само 16% от работниците и 20% от 20% от работещите ще пред работната ръка най-общо. Това не въжи ли само за след социалистическия период на полската економика? Полската економика е представителна за нова Европа, когато говорим за социални права. Не се ли получава нещо такова? Големият проблем да бъде именно, да се състои именно в това, че се всичко това се случва в рамките на нова Европа, но чухме пък от Гърция, където економиката е пострадала и засегната именно този неолиберализъм, който е силен елемент в економическите политика на Нова Европа. В е, други държави членки, например, когато услугите по Амазон от Германия към Полша или други. Как стоят нещата с профсъюзите, с договарянето, условията на договаряне, когато говорим за колективното договаряне? Тук е, Ирландия и Швеция са цитирани като случай. Това са най-общи коментари, Говорим за общи правила е, на вътрешния, правила на вътрешния пазар. Също времено, е, е, това, това е възможно, ако всички са еднородни, а всъщност има големи, раз, голям разнобой между държавите членки, да вземем Швеция и Полша, например. Когато говорим за командировани работници. Това се засяга най-много по-дребните, малките предприятия, но нещата опират до социални права и в големите фирми, които експандираха в цяла Европа през последните 25 години в страни като Полша, България, в Чехия, Словакия – и действат по съвсем други принципи и съвсем други условия, е, за разлика от тъди, долна Саксония в Германия или Швеция, например. Ще дам след това и думата на докладчика за коментари. Разбира се, че има социални различия в е, Европа, в отделните държави членки, но нямаме едно е, общоприето понятие за работник в е, Европа. Защото ако използваме една, едно от понятията, тогава стигаме до някакво модерно наемничество. Когато говорим за, именно за тези работещи по интернет платформи, как ще се дефинира това? тук е, трябва наистина да се заемем много сериозно в, с понятията и да влезем в дискусия с комисията за дефиниране точно на този вид нов вид дейности и работа, които дават възможност за толкова за експлоатация на човешки труд. Различията между държавите членки водят до това, че и всъщност имаме 6 различни групи, които имат, са подчинени на различно материално право. Всичко това засяга нашата работа в тази комисия. Но сега ще дам думата на комисията. Марио Тану. Тук ли е тя? Благодаря, Марита Нил, Европейска комисия. Благодаря ви за доклада, много внимателно го прочетохме и ще го имаме предвид при бъдещите си действия. Тогава ще дам възможност на докладчиците да отговорят на купищата въпроси, които бяха зададени в 3 минути. Ще се опитам наистина. кой нарушава нормите при командироването. Всъщност, е, ние стъпихме върху много подобни проучвания на движението на работниците. Има едно такова на Бердelsман Штифтунг. Всъщност, то е правено 95 до 96 година няма ново проучване на тези нарушения но така или иначе виждаме, че, например, Германия не е позволила на работниците от Източна Европа да се придвижват свободно след разширяването. В някои отрасли командироването се оказва всъщност единствената альтернатива на свободното движение не винаги става дума за нарушение, просто работниците често нямат друга альтернатива, ако искат да се придвижат. Именно за това, според нас, принципа на придвижване би трябвало да се приема много по-сериозно в приемащата държава. Освен това, ние наблягаме върху свободното движение на работниците при равни условия. Това е член 45, като обръщаме внимание на командированите работници. Свободното движение на работниците всъщност е това, което отговаря на свободата на работодателите да предоставят услуги. Но така или иначе в директивата, ако прочетете съображенията, ще видите, че равното третиране на работниците е условието за предоставяне на услуги. Хартата на основните права ни дава различна иерархия, свобода на предприемачеството, свобода на движение. Не би трябвало да има иерархия, разбира се. Но тук е необходимо законодателно усилие. Договорите и хартата ни дават по-скоро насоките, но те не са достатъчни сами по себе си. Вие попитахте кой извършва тези нарушения при командироването. Аз само ще кажа, че командироването се използва в твърде голяма степен като альтернатива на свободното движение, но това очевидно не е альтернатива, защото ти нямаш същото работно място, както ако се придвижваш свободно. След това стана дума за идеята за Европейски трудов инспекторат, дали сме мислили за подобна инициатива? Не. По-скоро си зададохме въпросът, след като има толкова много коментироване, не трябва ли да помислим за конкретните отрасли и трудовото договаряне в тях – отрасли, които се характеризират с голям брой командировани работници. Така и техните права ще бъдат защитени по-добре. Разбира се, в този случай трябва да се мисли и за институции, които да контролират спазването на съответните права. може да се помисли при високомобилните работници, командированите работници и колективните споразумения за тях. Но нека се обърна към госпожа Макинтайер. Ние все още не сме разгледали свободното движение на самонаетите – по-скоро до сега сме разглеждали пасивната страна, макар че ние имаме доста информация и по въпроса, нали, Габриела? Точно така. Всъщност темата е много важна. Тя ни е, отвежда към това, което мнозина попитаха как точно дефинираме работниците, какъв е техният трудов статут, каква е социалната помощ, на която могат да разчитат стигаме до определенията. Точно така. Имаше и въпроси за преработването на директивата за командированите работници, доколко далеч ще се стигне. Това, което ние предлагаме е най-вече да се наблегне върху равното третиране защото се покриват минимални стандарти, но не може да се говори за равно третиране. А дали да има повече регулиране на европейско ниво, тук чувствата ни са смесени. Има области, в които всъщност автономното управление чрез социално партньорство – може да бъде по-удачно, отколкото европейски норми или Европейска федерална държава. Не си записах автора на въпроса, но имаше и такъв въпрос за колективните трудови права. До каква степен те могат да бъдат защитени като се имат предвид управлението на тройката. Ето това е въпрос, който всъщност не сме разгледали, тъй като ние работихме най-вече с вътрешния пазар. А иначе какво правим за маргиналната заетост? Габриела представи някои емпирични данни. Освен това има и проучвания, свързани с Хоризонт 2020, някои съвсем нови факти. Принципно, като че ли има известно раздробяване, когато говорите за типична трудова заетост или типично и нетипично работно място, вие всъщност създавате фракции. Ако се въведат такива критерии да се работи 5 часа на седмица или един, това вече води наистина до фрагментиране. Вие дадохте пример с семейство, което се е преместило в Германия и въпреки многото опити не е намерило работа. Същевременно техните помощи за безработица са били прекъснати. Но ето това е един нов елемент. Хора, които са се опитали да се интегрират на пазара на труда, но не са успели и са загубили всъщност своя статут на работник. Имаме решението на Съда на Европейския съюз. То е доста великодушно. Определя се категорията маргинално заети категория, която трябва да бъде третирана като работници. Всъщност, мисля, че през октомври, може би, съдът ще разгледа едно подобно дело отново за тъй наречените маргинални работници. След това към полския колега, може би не всичко разбрах от превода заради вашето преминаване от полски към английски и обратното, но мисля, че вие сте прав. Полша всъщност реагира на вътрешния пазар доста новаторски. И тук може би има значение случилото се и, и при социализма, и преди него. Има на какво да се научим. Със сигурност това е система, която си струва да бъде анализирана. Освен това, Польша е най-голямата източноевропейска държава, затова и беше включена в нашето изследване. Дадохте пример с Амазон. Мисля, че това е отличен пример. Амазон се премести в Полша, за да избегне действията на германските синдикати. Всъщност и други корпорации се опитват да го направят и така да противопоставят работниците едни на други. Затова е необходима международна синдикална дейност, която да допълва европейските законодателни резултати. Има наистина разлики в Европейския съюз, има разлики между Швеция и Ирландия, но ние ги поставяме в една и съща група, защото системите им са подложени на много по-голям натиск, що се отнася на, из... до изпълнението на нормите на вътрешния пазар. Искам да отговоря и на госпожа Макинтайер, ситуацията в Испания и бюрократичните пречки там. Всъщност е, виждаме, че в Испания понякога трудно се утвърждават правата на социално осигуряване, ако преди това не е имало сключено споразумение – Sorry about this. Um, to answer as many questions as I could. And our... Благодаря. Надявам се, че отговорих на всички ваши въпроси. Благодаря. Also mir war vorher schon bewusst, wie bei Wissenschaftlern drei Minuten ausschauen. Ist Guter Wissenschaftler, dieser Zusammenhang. Мисля, че трите минути бяха изключително важни, много важни, много ползотворни бяха разговорите ни тук. Ние на това място ще прекъснем дискусията, но ще се върнем към този въпрос. Благодарим и за подкрепата. Тук наистина бе направено предложение по отнош... да се насочи към Европейския съд този доклад с препоръка да се запознаят с него. Да... Благодаря ви отново. Сега да минем на следващата точка от дневния ред с кратката бележка, че всъщност сме назад в времето, така че не би трябвало да правя дълъг увод в веждането на новата течка, доклад, точка доклад за Комисията до Европейския парламент по прилагане на европейски механизъм за микрофинансиране прогрес 2013. Има дума докладчика. Благодаря, скъпи колеги. Както а, бе казано, аз представям господин Шулце, който днес не може да присъства, тъй като е рожден ден на дъщеря му. Съвсем накратко, 2010 година бе създаден този микро, прогрес, механизъм за микрофинансиране прогрес с, с цел борба за, с бедността в страните развиващите се страни. Този фонд от 200 милиона евро има за цел да бъде предоставен на, като под на кредити, е, кредити, за да дадат възможност на е, хора да създадат е, собствено е, препитание. Междувременно този инструмент е, трябва да бъде оцен, преценен и да се види до каква степен е ефективен. И сега стигам до резултатите от изслушване на експерти и засегнати от тази програма. Според тях програмата функционира и до голяма степен тя е довела до постигане е, стратегически цели от програма 2020, но разбира се има и е, пропуски и недостатъци, по които колегата Шулце е, иска да докладва не са постигнати целите, такива каквито бяха заложени в началото и все още е недостатъчно развита е, работата на е, предоставящите кредити, доставчиците на кредити, би трябвало наистина да от е, бенефициентите на тези, на такива кредити да разберем до каква степен, дали е постигната целта на тези, на, на тези, този механизъм, чрез прогрес преди всичко искахме да създадем един социално-политически инструмент, който предлага помощ на хора при разработване на трудов, на, на проект или някак, да, как да водят своето счетоводство във фирмата със сигурност е, добре е да се е, създадат контактни, да се да създадат контактни точки с държавите членки, за да могат да бъдат насочвани микрокредитите, за да се, е, има достъп до такива и в е, селските райони. Разумно е също така да се създаде една база данни, е, която е методично е, създадена, защото, която да помага на предприятията, за да допринася за е, растеж и създаване на работни места. Тук изменение 37, 50 и 67 и 70 както и докладчика, както и изменение 42, внесено от е, докладчика. Тук е, се засяга и кодекса на поведение за доставците на кредити. Тази, това изменение се променя, е, се прехвърля от едно в друго изменение по инициатива на докладчика. Т.е. в трета точка тези предложения според докладчика не са осъществими Същевременно изменение 47 за кодекса на, кодекса на поведение за доставци на кредит също да мине в четвърта точка. 34, 43 и 44 е, изменения за с, е, представят една интересна идея, интересна е, идея, която се, из, из, се прокарва и от испанска дружество с такава цел, но според докладчика трябва да се поставят правни граници и това следователно не е възможно в, да се приложи във всички държави членки. Разпределението на, капита, на капиталите от този фонд стават по определени правни норми, а те не винаги са ясни връзката с Ази и Европейският е, инвестиционен фонд също трябва да се засили. Тук е, в, този дух е предложение за изменение 90. Разбира се, е, докладчика смята, че трябва да се търси компромис с и докладчиците в сянка са поканени за е, разговор за 20, 42 календарна седмица като се смята на пленарното е, заседание в края на октомври да бъде разгледан е, този проект. Благодаря много на докладчика и представителя на докладчика всъщност. Сега ще бъда съвсем бързичък. Първо исках да благодаря на колегата, на групата, която е работила по този доклад. Надявам се, че с всички изменения, които са представени, наистина текстът ще бъде добър. Мисля, че има консенсус между групите. Ние обърнахме внимание на някои елементи. Първо, информацията по някои програми, що се отнася до социалното въздействие на този инструмент за финансиране. На второ място за нас са важни не банковите посредници. Би трябвало да имаме цял набор от възможни потребители на тези микрокредити. Трябва да помагаме и на равенството на половете. Това е важно за такава програма. Да се борим с неравенството в тази област. На четвърто място добре е да има помощи след отпускането на кредита, да се работи с бенефициерите. И на пето място да сме сигурни, че ще има социален резултат, че ще помагаме на проекти, които допринасят за социалното. Благодаря. Урике Требезиус. Първо да кажа, да кажа, че този доклад е добра база за тази е, инициатива на Европейския съюз за микрофинансиране това, което спомена колегата, всъщност е, е, тези 90 предложения за изменения внасят известно подобрение, но още много има какво да се желае. Е, някакси свърх предлагането, конкуренцията водят е, до, до повече е, до на някакви социали, до повече социализъм, а ние трябва да имаме пазарни принципи, които да действат. Две изменения, предложения са особено важни да се градират групите на засегнати отрицателно от тези е, мерки. Това са младите хора, пенсионерите, безработници, разведени е, хора в е, е региони с е, е, трудни климатични условия и е, жени. Всъщност, ако следваме тази градация, е, е, този списък, май всички е, попадат в него не едно искане, което се повтаря многократно допълнителното обслужване и услуги за получаващите кредити. Би трябвало наистина и е, грижата в най-общия смисъл също да попадне като е, да влезе в списъка на дейности, които е, могат да се ползват от е, микрофинансиране. Много държави членки се забелязват им, е, много държави членки има нефункционални банкови системи. Например, в българската банкова система 20%, е, се свържат 20% лоши кредити. В Италия също трябва ни ново е, е, така, обновление на, на банковите системи микро, тази система на микрофинансиране трябва да служи за това банки с европейски капитали да се радват на по-добре услов... по-добри условия. Ето защо ние внасяме 20, 30, е, е, изменение 32 с тази цел. Е, кра, Кра... частни предприятия нямат достъп до такива кредити. В Холандия вече се практикува определен, не се използва определен подход, който дава положителни резултати по разумен начин трябва да сведем до минимум групите на е, засегнатите. Но разбира се, това не трябва да води до допълнителна е, бюрокрация, но по принцип е, приемаме позицията на докладчика. Благодаря сега Рената Вебер от АО да има думата. Уважаеми колеги, първо от името на Рената Вебер трябва да предам извиненията и, тъй като не може да присъства днес. По-скоро ще прочета становището на докладчика Сянка от Алдейм. Докладчикът изразява благодарности е, за свършената работа, както и надеждата, че съвместните усилия на докладчика и докладчиците в Сянка ще продължат. Сред най-важните въпроси за нея, като изменения са следните потенциала на този механизъм да се създадат работни места в отдалечените общности, да се помогне на уязвимите там, които са повече като брой. Така механизмът ще доведе до по-голямо приобщаване. Също така на ниво държави членки трябва да се разбере по-добре как се прилага механизмът в различните общности. Би трябвало бенефициарите да го използват така, че да се постигне крайната цел. Ренате е на мнение, че е много важно държавите членки да обменят информация за използването на този механизъм за микрофинансиране. Така той ще бъде подобрен с течение на времето. Хубаво е, че сред общите цели на механизма е свързано и насърчаването на движението на работниците и равенството между половете. Нашият докладчик Сянка призовава комисията да извърши оценка е, оценка на възможното съчетание на механизма за микрофинансиране и инструмента за участие на работниците. Един такъв вариант наистина би помогнал на безработните с желание да започнат някакъв свой бизнес. Благодаря. Да, следващия списъка не е тук. Рената от Зелените също не е тук. Thank you, I'm um, also on the substitute. И аз съм заместник. Карима Дали не е тук. Я замествам днес след обяд. Тя се извинява за това, че отсъства. Хвърляла ми е някои идеи. Подобно на другите, искаме да благодарим на докладчика и казваме, че е, прогрес трябва да се насочи към максимален брой хора, не да се съсредоточава е, само върху безработните. Не бива да забравяме, че микрофинансирането е ключ за новодошлите към пазара на труда. Не бива също да забравяме, че гласувахме по един много важен доклад за економиката на солидарността и социалната економика. Трябва да бъде споменат тук, защото при микрофинансирането може да се генерира много заетост и много хора да успеят във времена на криза. Не бива да забравяме и младите, но и възрастните, които страдат и следователно смятаме, че комисията трябва да следи бенефициерите по възрастови групи. За съжаление, този механизъм все още не финансира предприятия, особено у нези, що се отнася до економиката на солидарността. Приветстваме факта, че ще се финансират всякакви действия, свързани с микрофинансиране, социални предприятия, ЕФСИ също трябва да се насочи към тази економика на солидарност, както и микропредприятията, инвестициите, които допринасят за постигане на целите на Европа през 2020 и за намаляване на бедността. Бихме искали да си сътрудничим с докладчика по този доклад. Благодаря. Danke sehr. Tiziana Begin. Благодаря сега Тициана Бегин за ЕФД, ако не е Мара Бицото от Европа нациите и свободите? Някой друг е, в такъв случай няма. Андрея Майер от комисията, вие желаете ли да вземете отношение? Моля. Thank you very much for this interesting discussion. Благодаря за интересната дискусия, както и предложението за изменения. Споменахте по-рано, че се намираме на средата на прилагането на този механизъм. Всъщност не, не сме средата, към края сме. До април може да се сключат договори, така че е малко късно да се правят радикални промени при прилагането. Добрите новини са, че голямата част от споменатото свързано с изграждане на капацитет, прозрачност и поведенческия кодекс, вече са разрешени в някои от финансовите инструменти. Прилагането започна тази година. Много бе е, лесно началото за Easy Guarantees или лесните гаранции. По-настоящем само 40% от бюджета за тази гаранция е включен и в края на програмата може да се окаже, че бюджета не ни стига. Ще има и определена част, свързана с социалните предприятия. Освен това, отбелязах много предложения за изменения, свързани с това да има по-голям обществен отзвук. Европейската комисия иска микрофинансирането да бъде по-видимо и имаме такъв център, който организира на 20 октомври такъв семинар на европейско ниво и това ще даде по-голяма видимост на този инструмент. Благодаря. Благодаря и с това приключваме по тази точка. Желая ви успех в следващата в работата по-нататък. На 10 ноември ще е, приключим с изменения в доклада. Сега на седма точка идваме целите за борба с бедността в светата на увеличаващите се разходи в домакинствата. Тамаш Мишевич, е, Мишевич е, докладчика, няко... Е, няколко души от Европейската мрежа за борба с бедността, от Института за економически постижения от финансите Рут Оуен. Имате, е, това са участниците по тази тема. Имате по 5 минути да се спрете на темата. След това ще минем на обмена на мнение между докладчиците в е, сянка. Имате думата. Ритият. Сега вече почвам да се да е, ядосвам, е, липсват. Всъщност, е, Николас Благодаря за поканата. Казвам се Николас Костело. Съвсем накратко ще се изкажа по темата. Ясно е, че темата за разходите по жилищно настаняване притеснява хората. Има един начин, по който работата на Европейската комисия помага на държавите членки да вземат това предмет, когато говорят по тази тема. Говорим за референтни бюджети, работим заедно с Комисията по социална защита по това. И в е, изследването има детална информация за това как да се вземат предвид е, разходите на домакинствата за жилищата им. Тъй като има разпределение на разходите през целия живот на домакинството и така нататък. Така че признаваме значимостта на това и как то трябва да бъде взето предвид. особено имайки предвид какъв би бил адекватния доход посредством референтните бюджети. Благодаря. Благодаря. От е, Европейската мрежа за борба с бедността, госпожа Джонс има думата. Благодаря. Да, споменахте името на мрежата ми. Благодаря, че ме поканихте на изслушването. Аз ще говоря малко по-общо, тъй като мисля, че трябва да говорим по-скоро за стратегията за борба с бедността, записана в стратегията Европа през 20-та година и да отбележим липсата на напредък, що се отнася до бедността. Има увеличение по всички три показателя на тази бедност, говорим за нетрудоемкост и близо 6 милиона в сравнение с 2010 година. Това е една поляризация, увеличаване на бедността, всъщност подобряване на тази в определен 48 в България, 14 в Чехия, това разделя Европа. Не всички групи са еднакво засегнати и трябва да се види какви са въздействията върху младите, върху възрастните, върху живеещите сами, хората с ниско образование, етническите мълцинства и конкретни групи, като бездомните. Социалната закрила е основна за това хората да получат адекватен приход и да имат адекватни доходи. След това трябва да погледнем и стратегическото ниво. Се надявам докладът да засегне тази тема. Какво се случва в средносрочния преглед на Европа през 20-та година? Кога ще имаме нещо по въпроса и тази невидимост на тези цели в политическите указания на Юнкер и на доклада на петимата председатели също е засегна за това. Целите не са много амбициозни, националните цели не отговарят на европейските. Някои държави изобщо не използват показателите на Съюза. Трябва да мислим и за бюджетните съкръщения. Понякога Европейски съюз насърчава такива политики, като намаляването на доходите на домакинствата може да доведе до по-малки средства, свързани с социалната защита, периода, в който се получават помощите, увеличаването и доколко човек може да си позволи образование, здравеопазване, услуги по отглеждане на децата и от други такива ключови услуги. От, и разбира се, жилищата, найми и изплащане. Що се отнася до енергийната бедност, но на всеки 4 семейства е засегнато, 12% са само на по-низки социални тарифи. Необходима е интегрирана стратегия, която изглежда и потреблението, и приходите, трябва да говорим за стратегическото ниво и за това да имаме економическа политика, която а, залага целите от 2020 сред нашите приоритети. Нужна е по-ефикасна цел, свързана с бедността. Държавите членки трябва да използват и трите показателя. Трябва да се използват също отделните препоръки към конкретните държави членки. Нужен е напредък в тази сфера. По тематичните групи, по социалните инвестиции, има нужда приходите да се повишат през целия живот. Необходими са минимални приходи и една рамкова директива в този смисъл. Синдикатите говорят по тази тема също. Сега енергийната бедност трябва да се намели потреблението, цените и това да се свърже с ниски найеми за социални жилища. Така може да имаме постижения. Първо, регламентирането на цените играе своята роля. Хората потребяват повече, така че не трябва само да се намаляват цените. Самото потребление на енергия трябва да падне. Искаме и определението за енергийна бедност да бъде по-добре изчистено и променено, тъй като от 2009 то не е променено. За енергийната ефективност Европейската комисия трябва да изпрати част от финансирането за саниране на сгради, за да може уязвимите групи, които живеят в социални жилища, да бъдат защитени. Регулаторите отговарят за това цените а, да бъдат достъпни за потреблението което те не правят в момента. Те не работят по основните принципи, съкратени на латиница като расп. Те не се грижат за това да има достъпност на цените. Трябва да има също съвещателен комитет, в който да се включат различни страни, да разговарят по този въпрос, да видят какво се случва с цените и как това се свързва. Референтният бюджет е основен ако няма диалог с хората, Благодаря. Сега Конто Еазио има думата. Благодаря, благодаря, че ме поканихте. Нека да ви кажа какви са основните заключения по доклада, който публикувахме за бедността. Става дума за отопление. Дали може дома ни е да е достатъчно топъл. Енергийната бедност не е проблем само държавите с студен климат, а държави като Гърция, Кипър са сред тези, които най-много страдат от тази бедност. След това искахме да видим какви политики и мерки се прилагат до момента за справяне с проблема. Повечето държави правителствата се съсредоточават върху субсидии за горива или за допълване на приходите. Тези мерки не са устойчиво решение на проблема, тъй като не генерират добавена стойност, няма економически растеж, и средствата от бюджета само се увеличават. Те не решават проблема изцяло. Много програми показват, че енергийната ефективност е единственото устойчиво решение. Имаме намаляване на сметките за отопление, по-екологична околна среда, и въздействие върху разкриване на работните места, по-малкото потребление, също води до ползване на по-малко ресурси. Настоящите политики трябва да се променят. Това може да стане само постепенно. Първо трябва да се види какъв е проблема. Знаем какво е енергийна бедност, но няма обща дефиниция за това и в повечето държави членки няма официална такава. Втората стъпка е измерване на проблема. Трябва да знаем мащаба на проблема, за да видим какви политики може да се прилагат. И на трето място, третата най-важна стъпка би била да се приложи една устойчива дългосрочна стратегия. Увеличаването на средствата ще помогне, разбира се, за облегчаване на проблема. Но бюджета трябва да се преразгледа. Правителствата трябва да предприемат мерки за енергийна ефективност, а не само върху мерки за субсидии и за добавяне на средства към приходите. В Обединеното кралство има най-сериозно проучване за тази енергийна бедност и, и там има ясна дефиниция, но разбира се и там има пропуски. А, те започнаха да се учат от грешките си и в началото на годината публикуваха ревизирана стратегия за енергийна бедност, като свързват всичко това с енергийна ефективност. Заложили са ясни цели и казват, че до 2030 година максимален брой домакинства, които имат проблем с отоплението, трябва да имат достъп до една енергийна банка. Не е много ясно какво имат предвид, но е чудесна първа стъпка. Dankeschön. Und nun für die Fianza Frau Owen. Благодаря. Сега от следващата е, агенция, госпожа Оен. Благодаря. Благодаря на докладчика, на председателя на комисията. Благодаря за възможността да участвам в това изслушване. Благодаря ви за тази отлична инициатива. Мисля, че бедността при домакинствата, енергийната бедност са основни наболели проблеми, така че инициативата е чудесна. съгласна съм с EPN да постигнем целите си, свързани с намаляване на бедността от енергиен тип и постигане целите на европейския семестър. Според мен един напредък би се дължал на добро прилагане, защото в момента има разминаване между прилагането и текстовете има голяма възможност за конкретни действия под тематични въпроси. Европейският парламент признава това и това е една от причините, поради които постоянно призвава за стратегия за борба с хората без покрив над главата си и социалната изолация, изключване за намаляване на бедността. Както каза и Европейската комисия, Липсата на покрив на главата или присъствието на несигурен такъв става все по-голям проблем. Трудно се покриват битовите разходи. Близо 40% от домакинствата са изправени а, пред а, проблема, а, че над 40% от приходите им отиват за битови сметки и найем. Що се отнася до а, енергийната бедност, нямаме обща дефиниция, но знаем горе-долу какъв е проблема. Цифрите показват, че една четвърт от бедните домакинства в Европейския съюз не могат да се отопляват добре поради финансови проблеми в източните и южните държави членки това е проблем. България 70% от бедните домакинства не могат да отопляват добре домовете си. Други държави като Гърция имат драматично увеличение на броя на такива семейства. 48% от бедните домакинства не могат да отопляват добре жилището си, а пред 2008 година това бяха само 30%. Знаем, че а, жилищата са от ниско качество и то води до енергийна бедност. И затова ще повторя това, което каза колега преди мен. Необходими са е, ясни, конкретни мерки за енергийна ефективност, които са насочени към бедни хора и хора, които е, живеят в енергийно неефективни, ефикасни жилища. Така може да се справим с енергийната бедност. Въздействието на тази бедност, свързана с психологичното здраве, с свръхзадлъжнялостта, както и други измерения, са наистина значими. Енергийната ефективност е основна политика на Съюза и там има една отлична възможност да се занимаем а, с липсата на жилище или наличието на некачествени жилища и да подходим интегрирано. Фондовете за стратегически инвестиции на Съюза са важен инструмент за енергийна ефективност. Мисля, че в някои държави има много добър опит да се използват тези инструменти за саниране, но може да се работи и по-добре, що се отнася до доброто насочване на тези инструменти към хората, които имат най-голяма нужда от тях. Необходим е интегриран подход, за да се справим с недобре санираните жилища, енергийната ефективност, чрез целенасочени мерки. Такъв един подход ще запази работни места, ще намали заболяванията, социалната изолация и ще допринесе за социалното приобщаване. Необходими са механизми за финансиране, насочени към най-уязвимите. Например, заите и наемателите да бъдат, е, да получават стимули. Най-бедните живеят в частни жилища, които се дават под наем и са от ниско качество. За да имаме напредък по тази цел, имаме нужда от по-добър фокус върху прилагането. Енергийната ефективност трябва да се насочи към най-бедните, които живеят в нискокачествени извинете, жилища и да се възползваме от всички инструменти. Финансър ще публикува един доклад за това как изглежда селната изолация в Европа, където се занимаваме с енергийната бедност. На 19 ноември се очаква да излезе тази публикация. Много ви благодаря за тази възможност. Danke sehr. Jetzt hat als Благодаря. Сега докладчика Тамаш Мишарич има думата. I'm sorry for this. I hope it works. Thank you. Um, thank you. Благодаря ви. Нека благодаря на комисията за това, че организира размяната на мнения по този доклад. Искам да благодаря, разбира се, и на колегите, които приеха поканата ни и допринесоха в голяма степен до общото ни разбиране на темата. Всички горе-долу сме съгласни за същината на проблема. Но ми се струва, че изходната позиция трябва да бъде следната. Необходимо е да се запитаме как да изпълним целта справене с бедността като част от стратегията 2020. Струва ми се, че доста изоставаме. трябва да кажа, че енергийната политика, политиката за горивата, това са термини, които често се използват като взаимозаменяеми са свързани с тази бедност. Това не означава, че няма и други видове бедност, но нека проследим спецификата. Когато говорим за бедност на горивата, то си даваме сметка, че е трудно домакинствата да се освободят от това бреме, защото трябва предварителна инвестиция. На второ място, когато домът ти не е енергийно ефективен, то ти си принуден да харчиш много повече за горива и енергия. Има следователно конкретни уязвими групи, за които е много трудно да излязат от капана на бедността. Има още нещо. В много държавите членки енергийните доставки за домакинствата са твърде нееластични и в резултат на това, уязвимите групи не разполагат с никакви альтернативи за намаляване на потреблението си. Темата има и своето регионално измерение. Аз представлявам държава членка в източна Европа и в моята страна разбираме добре, че Европа е доста различна в различните си части. Когато говорим за този вид бедност, то отчитаме, че тя е по-типична за източна Европа, като последица от недостатъчните приходи. Тук включвам и Южна Европа, докато в Западна Европа енергийната бедност е свързана най-вече с вида жилище и неговата енергийна ефективност. Имайте предвид, че в източна Европа социалното жилищно настаняване на практика го няма или е в зародиш. Докато в Западна Европа то е доста по-развито. Има и още една разлика. Има значение дали си собственик на своето жилище. Това определя същината на проблема, когато принадлежиш към уязвимата група, дали си собственик или наемател, но така или иначе отговорите трябва да се търсят на европейско ниво. Причината е простичка – Проблемът е познат навсякъде в Европа. Той не е само регионален, въпреки своята регионална специфика. В зависимост от взетите решения, ще можем да говорим за въздействие върху 5 до 15% от засегнатото население. Имам предвид засегнато от енергийната бедност, но това е широко разпространен проблем и мнозина от европейските граждани го изпитват на гърба си. На второ място. Трябва ни отговор на европейско ниво, тъй като държавите членки нямат особено голямо желание да инвестират в целенасочени програми. И всъщност и Европейската комисия, и Европейският парламент трябва да насърчават подобни програми. Нещо друго, което бихме искали е европейско определение за енергийната бедност. Възможно е да обсъдим различни варианти. Не искам предварително да давам своето мнение за най-подходящия. Ясно е, че изборът ще бъде политически, решението засяга уязвимите групи. Тук не става дума за чисто технически въпрос. На второ място. Ние бихме искали веднага да се заемем с най-уязвимите групи. За нас това са групите с натрупани задължения, неразплатени сметки към енергодоставчиците. Според нас трябва веднага да се наложи мораториум, нито едно домакинство не бива да страда от прекъсване на енергоснабдяването заради неплатени сметки. И накрая, след като стигнем до това определение на енергийната бедност, ще ни е по-лесно да определим целевите начини на използване на различните фондове и програми, така че мерките да бъдат дългосрочни и устойчиви. А и както казаха колегите, бихме искали повече кохезионни програми, насочени към иновациите. Така ще се подобри енергийната ефективност на сградите и ще има ефект и върху горивната бедност. Най-важното е, че дългосрочно ще се създадат зелени работни места, а това е от съществено значение за бъдещето на Европа. Благодаря ви. Много ви благодаря. Докладчиците в сянка, Клод, заповядай. Благодаря, господин председател. Много благодаря на колегата за направените пояснения. Искам да направя три бележки. Първо, дяла на този вид разходи при най-бедните домакинства. Виждаме, че най-големите разходи обикновено са за жилище и за комунални сметки, като двете пера са неразривно свързани в много от европейските държави. Има динамични политики, имаме социално жилищно настаняване, но не винаги предоставените жилища са енергийно ефективни и така възникнат всъщност повече проблеми. На второ място – Необходим ни е диференциран подход към населението. Трябва да работим с различните категории граждани. От една страна да имаме предвид предметите на младите, увеличаването на безработните сред тях, както и някои специфични видове бедност сред младите – Необходимо е да обърнем внимание и на най-възрастните. Обикновено трябва да се прави разлика и между тези, които притежават жилището си и тези, които са наематели. Има още една група граждани, това са семействата с един родител и накрая Струва ми се, че има още една категория. Трябва да разгледаме градската бедност, но също така и селската бедност, която не е толкова видима, но със сигурност съществува. На последно място много са важни и системите за социално осигуряване и закрила. Тук трябва да се направи анализ съответно за резултатите, когато тази защита присъства или отсъства. Най-важният фактор за излизане от бедността, разбира се, е платеният труд. И за това ние трябва да работим за социално приобщаване и социална економика. Много ви благодаря. Може би е необходимо да уточня нещо. Ясно е, че темата обикновено предизвиква бурни дискусии, но е необходимо все пак да оставим достатъчно време за всички колеги, които желаят да се изкажат. Колегата Натри, благодаря ви. Всъщност Итра има изслушване, аз съм докладчик в Сянка. Колегата Роберто Виола говори там, аз трябваше да си дам мнението, трябва да го дам и тук, но ето успях да дойда и това е най-важното. За жалост няма как да бъда едновременно на две места. Но сега големите въпроси. Какво можем да направим на европейско ниво? Можем да огледаме семестъра, неговите социални елементи и насоките за економическо управление. Да видим какво се прави в държавите членки по бюджетните ограничения. Това естествено се отразява на бедността и жилищното настаняване – Важно е нашата комисия да продължи да работи по тези въпроси. а Европейската комисия може да направи своите препоръки на държавите членки. Мисля, че днес е много удачно да обсъждаме темата, като се има предвид Международният ден за изкореняване на бедността, както и деня, в който отбелязваме мерките за борба с бездомността. Аз познавам най-добре Финландия. 8% от бездомните са в големите метрополии – това е проблем наистина на големите градове и ние трябва да работим чрез Европейския социален фонд, да настояваме да се работи за социалната спойка в държавите членки, защото тези средства понякога се използват на национално ниво за най-различни други цели, като иновации, а мисля, че трябва да имаме една Европа на равенството. Както казах, работя в комисията ИТРЕ, там се работи доста по енергетиката. Въпросът е как енергийната политика да се направлява така, че да няма горивна бедност и енергийна бедност. Казвали сме го неведнъж тази комисия. Как да се работи с уязвимите групи? Друг много важен въпрос. Не знам дали бяха споменати студентите. Аз съм запозната с становището на комисията по правата на жените. Те работят и с възрастните, особено възрастни жени, пенсионирани жени, които са в уязвима група, защото те не разполагат със свой дом. Да не говорим за самотните родители, които всъщност отглеждат бъдещите поколения. Но как ще решим проблема с жилищното настаняване до голяма степен дава отговор на тези въпроси. Трябва да се работи активно и всички тези идеи да бъдат доразвити. Мисля, че това е на този етап. Благодаря след, следващите, които ще вземат е, думата, да имат преди, че две минути максимум. Е, Ана Герике не е лично, но просто наистина. Доколкото виждам, там е, седи тя. Благодаря, да. Скъпи колеги, бедността и покачващите се сметки за отопление наистина е проблем за много семейства в Европа. Децата днес, за съжаление, са застрашени от бедност и от там десоциализация. Много семейства са на ръба на минимума, са на границата на е, съществуването. И, е, бедността в много случаи е наистина бедност, е, е, предизвикана от прекомерните разходи. Дори да имат някакъв приемлив е, приход, семейства не могат да... разходите не са по силите им. Въпросът е какво ние като политици можем да направим, още повече на европейско равнище и нещо повече. Аз като депутат от една година трябва да кажа, че много можем да направим, ако поставим ударението върху работата с е, семейства, с е, многодетни семейства. В много от групите е, просто е, се избягва дискусия там, където се споменават семейства. Е, трябва да има дебат. Аз като представител на семейната партия в Германия е, лобирам за семейства с е, е, многодетни семейства. И наистина поздравявам е, тази група за е, тази комисия за инициативата и докладчика. Не можем да обсъждаме тези въпроси с разходите на домакинствата, без да поставим семейството в фокуса на нашето внимание. В Германия от четвър... бе променена Конституцията 1949 година в полза на семействата. И сега наистина трябва да видим как е, как трябва да оценим новите нужди на семейства междувременно, защото грижата за семейство не е загуба на пилене на човешки ресурс. Тук става дума за обгрижване на бездомни деца или е, реклами за за деца, които не познават е, е, майка си. Тук е, трябва да. Бройката на майки и бащи, които е, са безработни и не могат да си позволят да отдържат нормално децата си, е невероятно висока. Е, Европа се нуждае, има нужда от деца. Още минута мога да говоря, но понеже казахте, че трябва да се съобразим с е, регламента, надявам се, че ще имаме и други възможности да обсъждаме тази тема. Благодаря. Шамбон. Две минути, ако обичате. Благодаря ви. За две минути ще изложа само три идеи. И това е защото съм съгласен с почти всичко, което беше казано, но все пак иска ми се да подходя научно. Аз се чувствам много близък до идеите на докладчика, но нека кажа следното. Първо, трудно е бедността да се намали в различните сегменти. Стана дума за енергийната бедност, детската бедност, които се увеличават. Добре е да се направят връзките тъй като аз разговарях с специалисти и те ми казаха, в крайна сметка говорим за бедност. Каквато и да е тя, трябва да имате предвид цялото семейство. На второ място е ясно, че трябва да мислим наистина за целеви групи сред населението, и да видим как да ги определим, защото за жалост не можем да помогнем на всички. Е, няма никакво съмнение, че в Източна Европа и Южна Европа, която познавам лично, има големи проблеми, но в Париж също има сгради пълни с мигранти, които нямат абсолютно никакви квалификации, това също е огромна бедност, така че съм съгласен, трябва много внимателно да се определя целевата група. И на трето място. Откъде да дойде финансирането? Нека бъдем по-практични. Не става дума за пожелания, а за изпълнени намерения. А, Лаура. Лин Бойлен не е тук. Лаура също Тогава Ан Мартен има думата, след като всички пред нея отсъстват. Ще бъда кратък. Аз съм съгласен с всичко казано за бедността, но ми се струва, че твърде малко може да се направи. Ние всъщност виждаме само началото. Ще има все по-голяма и по-голяма бедност. Във Франция има 9 милиона бедни. И това е петата световна сила, ако можете да си го представите. Е, Благодаря. Комисията готова ли е да вземе отношение? Очевидно не. Gut, dann bitte für die ERPN. НП е Госпожа Тотапен има думата. Благодаря ви за предложението. Е, много е важно да има интегриран подход. Искаме да намалим бедността с него. Не, че имаме нужда от нови идеи. Знаем какво работи добре. Просто трябва да се свържат мерките, за да имат хората качествени работни места, добра социална закрила и качествени услуги що се отнася до енергийната бедност, е, засегнаха се много проблеми. Е, изключително важен е проблема и да няма прекъсвания в Европа. Отлично предложение. Престъпление в Европейския съюз. Основни услуги от публичен интерес да им бъдат отнети, да им се спре топлината и светлината да не могат да си изготвят. Danke sehr. Dann е, Building Performance Institute. Благодаря от Института за резултати в строителната фактор. Благодаря ви. Мисля, че енергийната бедност е сериозен проблем и всички сме съгласни, че е нужна промяна. Благодаря. Danke sehr und zum Schluss der Stakeholder и накрая последния представител от панела. Благодаря. Аз нямам какво да добавя толкова а, значително. А, очаквам доклада да бъде добре разписан и да съдържа идеи. Я, yeah, Тамаш. Така, Тамаш, накратко. Thank you very much. I will be very brief indeed. Thank you for all the... Благодаря, ще бъда много кратък. Наистина благодаря за всички изказали се. Ние мислим по един и същ начин. В крайна сметка не бихме искали да, да влезе всичко това в доклада. В първоначалния вариант не е възможно, затова разчитам на вашите предложения за изменения. Благодаря и на комисията за това, че присъства и ни изслуша. Надявам се да е стигнало посланието до тях че има неща извън референтния бюджет, които са много важни и които могат да се направят в, е, е, тази, в това отношение. Благодаря много. Сега на 17 ноември е, срока е, е, отново ще се върнем към този доклад. Крайният срок е 17 ноември за внасене на предложения за изменения ще обменим тогава ще ги обсъдим на 7 декември и е, на 16 декември в е, комисия ще приемем доклада. Сега да се заемем с 8 точка Европейска мрежа за служби за, за, за службите, на службите по заетост, е, достъп до службите по мобилност и по натачни лидери на пазарите на труда. Хайнц Бекър е докладчика. Ще го помоля да докладва съвсем накратко за резултатите от четвърти и петия неформален трилог, включително предложения за компромисни по достъпността, достъпа до образование и консултантски услуги Европейското бюро за координация, социалните партньори, нова група, членове 7, от 7 нататък, 10 до 18, също трябва да бъдат е, обсъдени. Наистина, докладчика възприема конструктивен е, е, подход. Утре всъщност ще бъде обсъден тристранно варианта на доклада. Сега да минем на, третът, е, на девета точка съставането на Европейска платформа за засилване сътрудничеството, предотвратяване и възпиране на необявения труд. Георги Пирински е докладчика, но той също не може да присъства днес. Колегата Пирински ще докладва е, за шестия и на, на, на шести и седмия кръг е, тристранни преговори. Цялата група членове и преамбилни точки ще бъдат обсъждани на тези заседания и ще се търси общо е, становище. Е, открития въпрос е още е правното основание, по което има различие. Следващите тристранни разговори ще бъдат седмицата между 19 и 22 декември. Това е по девета точка. Приключихме с, дневния ред за днес. Ще се видим отново утре в 9.30 за гласуването. Благодаря за участие в дискусиите. Благодаря на докладчиците. Приятна вечер на всички.